важно и ще намерим подходящото си място. Благодаря на всички още веднъж. Предполагам, че сега приключваме с това. Да, благодаря за коментарите. Утре по обяд ще гласуваме по този доклад. Следващото заседание е утре, 14 март от 9 часа. Дневният ред е публикуван и е наличен на вебсайта. Благодаря.